комисаря. Благодаря. Благодаря, Дебата е приключен. Ще гласуваме утре. Сега кратко представяне на доклада а, Валеан, право на граждане на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. Давам думата на докладчика за представяне. Благодаря, господин председател, господин комисар. От основните права на гражданите на Европейския съюз, това, което ни е най-скъпо е правото за движение в рамките на Европейския съюз. Това право се прилага от 38 директива от 2004 година, в която се излагат условията и ограниченията за граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства да се движат свободно из територията на Европейския съюз от 1 януари 2006 година над 8 милиона граждани на Европейския съюз са се възползвали от правото си да живеят в друга страна членка и да пътуват. Като докладчик по оценката на тази директива трябва да кажа, че конкретното прилагане на правото на свободно движение на гражданите на Европейския съюз е сериозно подкопано от действията на някои страни членки, които поставят пречки в нарушение на директивата и на договора. Първо, транспонирането на директивата. Най-меко казано, то е недобро. Анализът показва редица проблеми, включително нарушаване на правата на гражданите на Европейския съюз. Тези проблемки, проблеми са изложени в моя доклад. Редица административни трудности се създават, особено за членове на семействата на европейски граждани, които са от трети страни. Не се признава правото на свободно движение на някои регистрирани партньори, особено партньори от същия пол. Създават се а, трудности в името на сигурността, а, които а, не съответ, мерки, които не са пропорционални. Някои етнически общности и някои националности са обект на, тремини... на дискриминация. Второ, онези, които а, се спират само на нарушенията и злоупотребите за това права, бих казала – 35-ти член на директивата дава на страните членки възможност да се борят срещу онези, които злоупотребяват, примерно фалшиви бракове и така, и така нататък. Искам също така да благодаря на а, онези които сътрудничаха с мен, и националните парламенти, и комисията, и Моника Фресони, те споделят всички моите опасения и тези проблеми трябва да бъдат решени част по-скоро. В доклада си призовавам за мерки за решаване на проблемите. Най-важно и незабавно е да се създаде да се даде, да, комисията да даде а, цялостни насоки за транспонирането на директивата, където да се тълкуват а, такива понятия като достатъчни средства, примерно, които се изискват от някои от а, гражданите. И това трябва да стане, ако може, преди края на 2009 година. Същото се отнася и за преходните разпоредби, които ограничават свободното движение и право за установяване на ценовете на някои е, гражданите на някои страни членки. Някои страни изискват визи е, от граждани на други страни членки. И накрая трябва да се обърне внимание да санкционират страните, които не изпълняват директивата. Трябва да се съзнава, че в крайна сметка е необходимо да се транспонира изцяло тази директива, за да могат всички тези проблеми да бъдат ефективно решени. Не трябва страните да избягват да изпълняват директивата за свободно движение на хора, като искат нението преразглеждане. Европейският парламент е против подобно преразглеждане, такава трябва да бъде становището и на комисията. За... Трябва да направим така, че в Европа не само капитала, услугите и стоките да се движат свободно, но също и гражданите на Европа да се движат свободно. Без такова свободно движение няма свободна Европа. И накрая трябва да кажа, че няма никакво извинение за нея, които се противопоставят на свободно движение по националистически, а, расистски или други а, причини, но нямат смелостта да го заявят открито. утре, когато се гласува, ще се види кой а, е, какви принципи защитава. Благодаря. Сега ще чуем представителя на господин комисаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, много-много сърдечно ви благодаря, госпожо докладчик, за този забележителен доклад. Благодаря ви и за отличното и много конструктивно сътрудничество в една изключително чувствителна сфера и по една много сложна тема. Свободата на движение е една от основните свободи на европейския пазар. В рамките на свободното движение ние е, в крайна сметка развиваме и вътрешния пазар, развиваме способността на нашата економика. недостатъците при прилагането на общностното право в тази област всъщност представляват нарушение на основополагащи принципи, които лежат в основата на Европейската общност, на Европейския съюз. Така че става дума за въпрос от изключително голямо, от централно значение. През декември 2008 е, година е прият докладът, който всъщност би трябвало да допълни съобщението и директивата в тази област. И аз много се радвам, че резултатите, заключенията във вашия доклад съвпадат почти изцяло с заключенията на комисията. Прилагането на съответната директива 38-2004 година в държавите членки не е еднакво. В доклада се посочва, че е необходимо доближаване на държавите членки, независимо от това, че те, всяка една от тях, отговаря за прилагането на директивата. И по тази причина се призовава и комисията към по-активни действия. Нека да кажем къде са приоритетите за комисията. Комисията държи много на цялостното и коректно прилагане на директивата. Това е един от приоритетите на годишния доклад на комисията за 2007-2009 2008 година, включително и през 2009 година. Това ще бъде един от основните приоритети. През следващият е, е, месец ние ще се срещнем на двустранна основа с някои от държавите членки, с други. Вече проведохме такива двустранни разговори и ако в резултат на тези двустранни разговори с всяка държава членка не се постигне желания резултат, комисията незабавно ще е, образува, е, ще се подаде иск е, за образуване на съдебно производство срещу съответната държава член. Необходимо естествено и повече информация, една по-добра степен на осведоменост на съответните държави членки и на всички заинтересовани лица, свързани информацията би трябвало да бъде насочена най-вече към условията, при които се експулсират лица и какви могат да бъдат последиците от едно такова експулсиране. Така че комисията ще проведе и едно проучване за въпросите, които създават най-големи затруднения на държавите членки при прилагане на директивата. Ще обобщи тези въпроси и ще се опита да обобщи и разговорите. В е, параграф 23 е, е, се предвижда експертни екипи да посещават на място и да наблюдават на място в държавите членки прилагането на директивите, този вид инспекции или проверки могат да се извършват в рамките на третия стълб, но те не са предмет на общностното право. Предлагат се и правни е, решения. Във връзка с е, съответните проверки. Ние смятаме обаче, че този вид проверки, този вид инспекции едва ли ще допринесат е, чак толкова за подобряване на положението тъй, е, по прилагане на директивата, тъй като в крайна сметка начина и инструментариума е, за това как ще се имплементира директивата е от правомощието на всяка държава член. Осведомеността на гражданите ще бъде постигната е, чрез е, повече информация на уебсайтове, в е, интернет, която е предназначена за широките слоеве на обществото, естествено и чрез специално организирани кампании. Нека да подчертая, че ние сме готови да следваме една голяма част от идеите и препоръките, съдържащи се в този доклад по собствена инициатива на Европейския парламент. Важно във всеки случай е държавите членки коректно, точно и, както вече казах, цялостно да прилагат директивата. Защото става дума за свободно движение на гражданите, а това е една от основополагащите свободи на гражданите в Европейския съюз. Благодаря, господин комисар. А, утре ще гласуваме, а сега кратко представяне на доклада на Фредерик Рис, опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето. За 4 минути. Благодаря, господин председател. Аз не, не съм първата и със сигурност няма да бъда последната.